La Presidente. Председателят. Колеги, ла седута е репреза. Ами колеги, продължаваме с заседанието. Раздадени бяха протоколите за заседанието от вчера. Ако нямате някакви коментари, ще го приемем, че е прието. Дневния ред продължаваме с възлагане на Европейската централна банка за конкретни задачи относно това е доклада на госпожа, е, госпожа Тайсен, следвано от колегата Ги Голд. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Само ако имаме конкретни резултати,